Първата точка в дневния ни ред е въпрос с искане за устен отговор за, към комисията за ценовата криза в сектора на свинското месо в Европа. Въпросът е зададен от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. И сега, като първи оратор, давам думата на докладчикът господин Шикерски. Заповядайте. Господин председател, господин комисар, дами и господа. Сега ще обсъждаме важен въпрос, защото проблемът е изключително труден. Става все по-ясно, че секторът за свинско месо, производителите на свинско в Европа страдат. Вече четвърта година цените спадат. До 2015 за 4 години като цяло цената на храните в света падна с 15%. Една от предимствата на общата селско-стопанска политика е, че тя дава възможност нещата малко да се стабилизират, както по отношение на доходите на земеделските производители, така и по отношение на стабилизирането на търсенето и предлагането. Това са достижения на ОСП и всички те биват приети твърде радушно от европейското общество, особено от е, земеделците. Но е, нещата стават все по-трудни и ние ставаме все по-наясно, че колко много нашата политика за земеделие зависи от външни фактори, това, което се случва по света, особено падането на цените на храните. И ние сме всички добре запознати с а, проблема. А, ембаргото за износ на храни към Русия от Европейския съюз лиши европейските е, производители на свинско от най-големия им пазар. С което проблемът, с който се бяхме сблъскали, се издостри. Много силен е натиска в посока надолу върху цените. И вече този е, спад не е, е не се дължи на цикличността на ценообразуването. През, с 9% е средно намаляването на цената миналия декември, точно преди коледа, когато традиционно всъщност свинското се купува повече. Сега се възползвам от програмата за улесняване на складирането на месо, но като че ли подобни програми няма да бъдат достатъчни, за да посрещнат последващи проблеми, натиск върху цените, които безспорно ще се появят. А пък и задържаните в складове е, хранителни продукти отново ще се върнат на пазара, ще увеличат доставките, е, е предлагането и това ще се отрази отново на цените. Та въпроса е, е Европейската комисия възнамерява ли да е, предприеме някакви действия по отношение на програмата за складиране на хранителни изделия? И второ, смятате ли, че тази програма допринася за стабилността на цените на пазара? Както казах вече, в един момент свинското ще излезе от тези складове и ще се появи отново на пазара. Европейската комисия предприема ли стъпки в рамките на програмата за съхраняване, складиране на храни, да, се, да направи така, че печалбите от съхраняването в времето на тези храни да се върне отново към производителите, а не към посредниците. В края на кращата в продоволствената верига производителят е най-слабото звено, той най-много страда от падането, спада на цените. После, какво възнамерявате да предприемете по отношение на ембаргото към Русия, особено по отношение на изделия от свинско месо? Политическия контекст не е свързан пряко с положението на пазара на храните, но тези проблеми си остават. Сега даваме думата на господин комисарът Хан. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, дами и господа евродепутати. Сектора на свинското месо в Европа в момента изпитва големи затруднения. Това се дължи на свърхпроизводството през последните две години и липсата на износ към руския пазар. Но това не са единствените причини за тежкото положение. Организацията на пазара и частното складиране на свинското месо също се отразиха. Това бяха мерки предприяти от Европейската комисия. 80 000 тона свинско месо бяха складирани от началото на тази година, което месо е на стойност 27,7 милиона евро. Впоследствие част от това месо бе складирано за краткосрочни цели и в досието ще видите причините, поради които Европейската комисия предприе тези пазарни мерки. Тези пазарни мерки обаче могат да се прилагат в рамките на кратък период от време в случай на прекомерно голямо количество свинско месо на пазара. Мерките дадоха своя резултат защото доходите на свиневъдите се стабилизираха. Възможността за частно складиране не трябва да се отразява на доброто функциониране на пазара. Това е просто мярка в подкрепа на животновъдите. Трябва, разбира се, да видим как ще отговори пазара. Тази схема за помощ е разписана в пакта за солидарност, разписан от Европейската комисия през септември 2015. Относно затварянето на руския пазар за европейските продукти. Ние изискахме процедура в рамките на Световната организация за Световната търговска организация. Все още не сме получили отговор. Като в момента на водене на преговорите с Русия се надяваме, че мерките предприяти от Европейската комисия ще могат да спомогнат да засилим позицията си. Ако е необходимо, ще предвидим и допълнителни мерки. Благодаря. Uh, Благодаря, господин комисар. Сега дойде реда на представителите на политическите групи. Най-напред от името на НП думата има господин Даниел Буда за минути и половина. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Европейското селско стопанство преживява тежък период заради ембаргото наложено от Русия и невъзможността да се намерят альтернативни пазари. Секторът на свиневътството е особено тежко засегнат. Днес производството на килограм свинско месо струва евро и 25 цента, се подава за 78 цента на килограм. Това е напълно неприемливо. Ето защо се питаме за кого изобщо работят животновъдите. Със сигурност не за потребителите. Скорошените опити на комисията да подпомогне сектора чрез схемата за помощ за частно складиране, макар да помогна извест в известна степен, не е достатъчно за да стабилизира пазара. Освен това, в някои държави членки тези мерки се оказаха неефикасни, като например във Франция и в Румъния. Чисто и просто, тъй като няма достатъчно капацитет за частно складиране. Ето защо Европейската комисия трябва да се замисли за нови механизми за подкрепа на сектора и да гарантира, че помощта наистина е до там и до тези, които имат нужда от нея. Освен това, бих да помоля Европейската комисия да преразгледа своята позиция относно сектора в Румъния, където не е имало свинска чума повече от 8 години и да допусне достъпа на румънско свинско месо до останалите държави членки. Недопустимо е служителите на Басилката комисия да не са преразгледали това положение. Благодаря ви, господин Бута. Сега от Името на Сирийските демократи думата има Ерик Андрю за две минути и половина. Oui, merci, благодаря, господин председател. Господин комисар, казвате, че доходите на земеделските стопани и животновътите се стабилизират. Само, че е, ние сигурно не живеем в една и съща Европа. Във Франция в момента един животновът има изключително много проблеми. Селското стопанство е в много дълбока криза и тя не се наблюдава само в Франция, навсякъде в Европа. И проблемите са такива и за, за свиневъдите, и за хората, които се занимават с отглеждане на плодове и зеленчуци. В началото на седмицата започнахме един дебат в присъствието на господин а, Хоган. А неговото отсъствие в момента е предизвикателство и обида към всички е, земеделски производители, които са поставени с гръб до стената. Те е, са застрашени от е, фалит, както вече пострадаха хиляди такива. И вече от две години очакваме някакви мерки. На пазара има криза и както знаете, само Европейската комисия има правомощията да се справи с тази криза. Затова много ви моля, изслушайте ни преди е, срещата на съвета на 14 март. Използвайте съответните членове от договорите, които ще ви дадат възможност да предприемате изключителни мерки за справяне с проблемите на производството. 3 кила по-малко на трудно свинско ще, на, на едно животно ще реши проблема с свръхпроизводството. Трябва също така да се преразгледа и списъка на продуктите, които могат да се слагат за хлади, е, складиране. Преработеното свинско месо би следвало да е, се предлага в е, по начина по който очаква потребителите. Освен това, започнете и е, съответните адекватни дипломатически мерки, за да вдигнете всички санкции срещу Русия в това отношение. Ние не можем да тръгваме да търсиме е, пазари на други континенти. Трябва да се реши проблема с Русия. Благодаря, господин депутат. Господин Войчеховски има думата. Дякую, пане przewodniczący. Ситуация... E, Благодаря ви, господин председател. Положението на свиневъдите и на сълскостоманските производители е трудно в Европейския съюз, но то е изключително трудно в някои държави, най-вече в моята, в Полша. Свиневъдите Невъдите у нас имат три проблеми. Африканската чума, руската треска и европейската селскостопанска политика, която не защитава дребните фермери. Тези, които имат дребни а, стопанства, не могат да оцелят, защото политиката е в полза на големите стопанства. Какво възнамерявате да направите? Преди 8 години в Полша имаше 90 милиона а, глави добитък, а сега много по-малко. Схемата за помощ за частно складиране е добра, но се нуждаем от действия, за да може да се отвори пазара, да има субсидии за износ. Това ще подобри положението, което в момента е трагично. Свиневъдите ни умоляват да им помогнем. Председателят благодаря ви. Сега от името на АОДЕ Ян Хуитема една минута. Voorzitter, beste collega's, de varkensprijs is... Много ви благодаря, господин председател. Цената на свинското месо силно спада заради свърхпроизводството и затварянето на руския пазар. Руския пазар трябва отново да бъде отворен за продукти, които не са чест от от политическото ембарго, а са забранени за внос и съмненията за африканска свинска треска. Най-важното обаче е да намерим структурни решения за сектора. Трябва да се подобри мястото на производителите в по цялата верига свинепроизводителите в Европа трябва да спазват много строги изисквания за хуманно отношение към животните и мерки за опазване на околната среда. И инвестиции, които правите в това отношение, свиневалите трябва да имат възможност да компенсират чрез по-висока цена на своята продукция. Част от средствата, идващи от Брюксел, трябва да се използват не само за увеличаване на производството, тъй като вече те или иначе има свърхпроизводство в сектора. Освен това, не всички европейски изисквания се спазват по еднакъв начин във всички държави членки. А е важно също така и самият сектор да се преструктурира, да намери по-добро място на пазара чрез научно-технологични иновации. Благодаря ви. А сега от името на Бъдняната левица думата има господин Мигел Вегаш за една минута. Според една португалска поговорка, Европ... Тоест, според вярванията в Португалия, европейските институции са нанесли тотален хаос на пазара заради дерегулацията. Португалия се произвеждаше достатъчно свинско, а сега вече производството е 40% по, а, в повече. Цените са опасно ниски и не може да се предприемат само палиативни мерки. Трябва мерките да са незабавни и много енергични, така че да могат производителите да се възползват от възможностите на новаторството и всяка страна трябва да има правото да произвежда поне един минимум от е, храни, които са необходими за самозадоволяването й. Откакто влязохме в Европейския съюз, толкова много сектори се закриха. Не бива да допускаме това за още един. От името на зелените, следващият оратор. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Не е тайна, че свиневъдния сектор е в дълбока криза, също както сектора на млякото. Това е най-лошата криза от десетилетия насам. Цените на дребно намаляват бавно, а цените на едро намаляха с 13%. Направено бе необходимото, за да се отговори на всички изисквания с околната среда и тези за хуманно отношение към животните. Въпросът е, надежни ли са селските стопанства в Европа? От една страна, увеличихме доставките на свинско месо, а от друга страна трябваше да се приложат скъпи мерки по отношение на хуманното отношение към животните. Африканската чума също изигра голяма роля в тази криза. Какво бихме могли да направим? Най-напред, нека на световно равнище всички да бъдат равни. Защо нашите фермери да трябва да изпълняват нашите изисквания, а ние да вкарваме от Бразилия, например, месо, на което тук струва 25% по-малко от нашето, при положение, че Бразилия, например, не е задължена от тези изисквания. В този контекст да разгледаме и въпроса за генно модифицираните организми. Приканвам комисията да помисли за вноса на месо от тези държави, които прилагат по-низки стандарти по отношение на животните. Би било добре Европейската комисия да предприеме действия и да предложи световни стандарти на равнище СТО за хуманно отношение към животните. На следващо място трябва да направим необходимото, за да има равно разпределение на доходите. По този начин ще може да избегне манипулирането на цените. На следващо място, фермерите се нуждаят от схема за помощ при износа на свинско месо. Трябва да имат схема за гарантиране на износа. И накрая, африканската треска, която е широко разпространена в някои държави, включително и в моята Литва – това доведе до намаляване на износа. Литовските власти успяха да спрат разпространяването на заразата, но фермерите претърпяха големи загуби заради нелоялните търговски практики. За напълно здрави а, свине се даваха много по-низки цени. Благодаря. Excuse me, Господин Ропе, приемате ли синя карта? от господин Штефан Ек. Заповядайте, господин Ек. Herr Präsident, äh, Herr Kollege, Sie wissen sicherlich. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колега, знаете, че е невъзможно Европейския съюз да налага стандарти за закрила на животните извън границите на Европейския съюз. Ние много се борихме, за да се постигнат тези високи стандарти в Европейския съюз. Сега какво искате да се откажем от тях по пазарни причини? и Така ли? Това е немислимо. Отговор. Благодаря ви за въпроса. Той наистина е добър. В а, своето изказване казах, че европейските стандарти са достатъчно високи. Казах, че не можем да се съгласим да се внася месо от животни, които са отглеждани при по-низки стандарти. По този начин нашите селскостопански производители не са конкурентоспособни и получават по-ниска цена за своето месо, а по-лоши продукти се внасят от чужбина. Дейвид Кобърн. Господин Кобърн от EFTD, който май го няма. Тогава преминаваме нататък госпожа Доминик Билд. Europe of Nations and Freedom. Merci, monsieur le président. Благодаря ви, господин председател. Европейският сектор на свиневъдството днес преживява много тежка криза и тя е пряка последица от е, унищожаването на нашето селско стопанство организирано съвместно от националните европейски власти. На първо място руското ембарко отговор на европейските санкции съсипва същото стопанство в държави членки, включително и във Франция. Ето защо трябва спешно да се бъде вдигнато това ембарго, което пряко се отразява върху цените. Освен това има разминаване между търсенето и предлагането. В Франция производство, в Европа производството се увеличило с 3% тази година, което значи 10 000 свине в повече на европейския пазар. По този начин френските свиневъди се превръщат в пряка жертва на германските и испанските производители, които прилагат практики на социален дъмпинг, наймайки работници с за по 5 или 6 евро на час или плащайки по-малко социални осигуровка, като в Испания. В Франция беше предложена минимална изкупна цена от евро 40 цента на килограм, което дава възможност на производителите да оцелеят. Но разбира се, големите вериги от супермаркети решиха, че тази цена е прекалено висока и предпочитат много по-низките цени на вносното месо и отказват да купуват френско месо. Европейската директива 120 от 2008 година не бива да наказва френските свиневъди спрямо държави членки, които не спазват всички норми или да страдат от внос от трети страни, където социалните, хигиени и екологични стандарти не съвпадат с нашите. Как може да приемем, че Европейския съюз наистина се грижи за съдбата на свиневъдите при положение, че отказва да прекрати преговорите за транспортическото търговско споразумение, което ще ни изложи на конкуренция, идваща от Съединените щати, където цената на месото е с 40% производствена цена на месото е с 40% по-низко и по положение, че Пресната комисия отказва да въведе системата за етикетиране на происхода на месото на проработените продукти. Благодаря ви. Думата има Норберт Линц. За минута и половина. Ja, vielen Dank. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги, много съм благодарен, че провеждаме този дебат по една тема, която е толкова вече наболяла. Земеделството и селското стопанство в Европа се намират в много остра криза. Само, че е, като сложихме дебата в четвъртък след обед, е, мисля, че не постигаме кой знае какво. В моята провинция Баден-Вюртенберг с една четвърта е намаляло производството на свинско е, в последните години. Цените намаляват и фермерите страдат от липса на налични средства. Никой не може да живее с цените, които се плащат за, на едро за свинското месо, поне в моята провинция. През 2015 бяха предприяти е, някои мерки, но много малко производители в Германия можаха да се възползват от тях. Един от проблемите е, е как реагират стопански, пазарните партньори. Мисля, надявам се, че съвета по селско стопанство през, в понеделник ще вземе по-разумни решения. Благодаря. Господин Марк Тарабела има думата. Две минути и половина. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Жалко е, че комисара Хоган не е тук. гостопанските производители преминават през тежка криза. Вие като че ли не си давате сметка за това. В Белгия кризата удари много тежко. Сектора за млякото е основно засегната. В Фландрия и в северната част на Белгия наистина щетите са големи. Сега ще продължа на нидерландски. Положението на свиневъдите е изключително тежко. Всяко, всяко свиня, която е изпратена в кланницата, За нея се дава евро и 50 на свиневъда, което е недостатъчно той да изкара прехраната си. Имайки предвид а, фуража, енергийните разходи, е невъзможно малките животновъди да се прехранят. големите продават на загуба. наистина положението е драматично. Трябва да направим всичко възможно, за да се справим с кризата. За съжаление обаче така и не можахме да овладеем положението. Господин комисар, многократно съм повтарял в този парламент, че цените трябва да се определят в зависимост от а, а, себестойността на продукта. Трябва да действаме и да предприемем конкретни мерки, за да се ограничи предлагането. Трябва да имаме обсерватория за цените на свинското месо, защото така ще имаме а, представа за произведеното а, месо и за броя кланници. Трябва да действаме бързо и за да може да падне руското ембарго. Много е неотложна ситуацията, господин комисар. Стига сме мислили, нека да действаме. Ну, Дехер Бас Белдер, е, ен минут, Алсия Бьефт. Благодаря ви, думата има Бас Белдер за една минута. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за отличният холандски. Кризата в сектора на свиноводството продължава вече прекалено дълго време. В моята страна Организацията на производителите ме помоли да ви предам следните въпроси. Възнамерява ли Европейската комисия да представи альтернативни мерки, а не само схеми за помощ за частно складиране? Защото сектора изживява истинска криза и затова производителите смятат, че в крайна сметка за тях е по-добре да заколят животните по-млади, отколкото складират месото. По този начин могат да спечелят повече и няма да има толкова силно изкривяване на пазите. А, цените, извинете. На второ място, сварянето на руското ембарго е много важен елемент. Знаете, че момент съдържа в СТО, още се намерят технически причини да се обяви за неприемливо. Ембаргото трябва да се водят преговори с страна и също така неприемливо е да има нелоялна конкуренция на свинско следващо от трети страни. Благодаря ви. Думата има господин Ясенко Селимович за една минута. И дискусионerna omkring problematiken med е когато обсъждаме проблема на пазара на свинско, като че ли основният момент тук е конфликта с Русия. Много а, малко всъщност са секторите, които не са засегнати от ембаргото. Много трудно се намират альтернативни пазари, а основният проблем е са и политиците, защото те търсят краткосрочни решения, като например складирането в частни складове, вместо да се търси решение на въпроса на структурно ниво. А факта, че се складира месо, означава, че само в бъдеще положението ще стане още по-тежко. Трябва да се намери решение да има повече конкурентна способност е, в е, отрасъла в Европа и повече изисквания, строги изисквания за отно, хуманно отношение към животните от е, страна на тези, които внасят месо в Европа. Така ще помогнем и на производителите, и на потребителите. Благодаря. Сега думата има а, госпожа Аня Хазекамп. Заповядайте. Uh, Благодаря ви, господин председател. Животновъдите претърпяват криза след криза. Настоящата не е нова. Тя се дължи на срива на пазара, на скандала с хормоните и така нататък и така нататък милиони прасета се отглеждат при невиждани условия, за да може, колкото се може по-бързо да се превърнат в шунка. Много от тях биват клани прекалено млади, въпреки че това е забранено. Ясно е едно предлагането е по-голямо от търсенето. Така че вместо да изместваме производството, Вместо да намаляваме производството, ние складираме месото. Европа не трябва да бъде поставяна натясно от свиневъдите. Сега е момента, в който трябва да реформираме този сектор, така че той да се свие. Свиневъдния сектор, господин председател, е в тежко състояние, също както и а, свинете, които се отглеждат. Този сектор трябва да бъде свит. Благодаря ви, думата има Ани Шрайер. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, както винаги, секторът на свиневътството е последната точка в дневния ред. При все това, голяма част от свиневъдите са в много тежко положение. Те вече не могат да си позволят да плащат за фуража на животните, които отклещат. Те много трудно се справят с последиците от руското ембарго както и с проблемите от разминаването между търсене и предлагане. Производството се увеличава, цените падат, а производителните, цената на производството значително се увеличи поради изискванията, свързани с опасната околната среда и хуманното отношение към животните. Тези изисквания оскопиха цената на производство на килограм месо с 20 евроцента. Трябва да се уравновеси пазара на европейско равнище и 10 милиона, които бяха отпуснати като помощ за свиневъдите в Европа, е недостатъчна сума. Тя едва може да покрие разходите им. Трябва да бъдат помогнали тези, които искат да напреднат, които искат да подобрят своето производство. И за целта, господин комисар, трябва да се използва кризисният резерв за селското стопанство. Той би трябвало да се използва за всички сектори. И не на последно място трябва да се подобрят позициите за преговори. По този начин ще може да се намери добро решение за бъдеще. Миналата година аз работих с, с, с производители по подобен проект. Те имат право да получават а, честно заплащане за своето производство. Благодаря ви, думата имаме господин Карл Карски за една минута. Z powodu trwającego już od dłuższego czasu ogromnego kryzysu na rynkach rolnych rolnicy z całej Unii Europejskiej. Тази толкова дълго проточила се криза задълбочава проблемите още повече. Производителите имат сериозни финансови проблеми през 2014 нашата група призова комисията в парламента да предприеме незабавни е, мерки в е, подкрепа на производителите, които страдат от руското ембарко. И е, катастрофата с сектора на производството на свинско в Полша се дължи и на африканската чума по свинете. Производителите на свинско в Полша всъщност са много, в много по-тежко положение, отколкото в други страни. Проблемите са многобройни кризата се задълбочава. Затова призовавам комисията да предприеме незабавни мерки за решаване на тази криза. Благодаря, господин Карски. Сега думата има господин депутата Иван Яковчич. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, нуждаем се от краткосрочни и дългосрочни решения краткосрочен план трябва да диверсифицираме продукцията, така че да може да завладеем нови пазари и най-вече китайския такъв. Предлагам да се отпуснат субсидии на европейските свиневъди, докато междувременно господин Хоган посещава различните държави на тази планета, за да може да открие нов пазар. Трябва да си върнем и руския пазар. Необходимо е също така да се направи инспекция в Харватия, за да се установи, че няма повече следи от свинска треска. Т.е. нашето месо може да бъде изнасяно. Благодаря ви, думата има господин Штефан Ек за една минута. Благодаря ви, господин председател. В Европа се произвежда повече свинско месо, отколкото се потребява. И така се стига до настоящото положение. Като се добави и руското ембарго, и а, големият брой потребители, които се отказват да консумират свинско месо поради различни заболявания. Освен това, чрез износа си често вредим на пазара в трети страни. Всичко това е проява на една напълно погрешна сълскотопанска политика, в честност по отношение на животновътството. Големите монополи, които доминират пазара, диктуват цените без да взимат предвид реалното търсене. Крайно време е сектора на свиноводството да си даде сметка, че се увеличава броя на вегетарианците и че намалява броя на хората, които да свинско месо. Благодаря ви. Благодаря. А сега думата има госпожа Ан Сандер за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, много е тежко положението от месеци. Вече е, се продава месото на загуба. 15 до 20% от производителите на свинско във Франция продават под себестойността. Причината е и е, в е, налиците, и в ембаргото с Русия. Какво прави комисията, за да подпомогне селските стопани да понесат цената на нашите дипломатически мерки? Освен това, ние трябва да приспособим а, въз... разпоредбите за конкуренция, за да могат производителите да бъдат достатъчно конкурентни при образуването на цените. В края на кращата цялото земеделие е в криза и ако ние искаме да бъдем сила в, това, в тази област, трябва да действаме незабавно. Благодаря. Благодаря, госпожо сега е време за изказванията по процедурата за спонтанни изказвания. Господин Шон Кели. Благодаря ви, господин председател. Аз присъствах на срещата в понеделник вечерта с комисаря Хоган. Определено все повече хора осъзнават, че се намираме в криза, но не предлагат едни и същи решения. Аз имам три въпроса към комисаря Хан – Бихте ли могъл най-напред да ми отговорите дали селскостопанския сектор като цяло е еднакво повлияно от руското ембарго. На следващо място, какво се прави, за да се увеличат продажбите в Европа и извън Европа. Преждеговорившия преди малко каза, че е, хората вече не консумират толкова месо. Благодаря. Thank you much indeed. Uh, uh, Deputy Ambers Mamikins. Благодаря ви думата, господин е Мамикинс. Много ви благодаря, господин председател. Падането на цената на свинското месо може да се обясни с очевидни причини. На първо място руското ембарго, което споменаха редица колеги, но още преди налагането на санкциите секторът вече беше в криза. От руското ембарго най-засегната всъщност е Латвия. И Сърскостопанството като цяло е най-регулираният сектор в Европа. А какво правим в този случай? Нищо. Което значи, че отново трябва да си върнем руския пазар. За моята страна, за Латвия, това е традиционен пазар. Традиционен пазар е и за европейското панство като цяло. Знаем, че санкциите бяха вдигнати от страна на Беларус. И това означава, че нашето свинско може да започне да се продава на пазара в Беларус, но това няма да се случи днес или утре. За подобно отваряне на пазара трябва време. А мога само да ви кажа, че латвийското свинско месо беше доста популярно в Европейския съюз, но това ще се остане в миналото, ако не направим нещо. Благодаря, госпожа Гошевска има думата. В имени полских продуцентов вие Благодаря. От името на производителите на свинско в Полша искам да изразя колко те са обезпекоени от дестабилизирането на този пазар в Полша и липсата на всякакви ефективни мерки от страна на комисията. Моята страна понесе най-големите последици от мерките предприяти от Европейската комисия е, комисия е, за борба с е, африканската чума по свинете. Мерките предприяти от комисията в помощ на производителите не дадоха резултат. Те губят всеки ден, цените падат, производствените разходи се качват. Така че финансовата подкрепа за производството на свинско в нашата страна е задължително. Комисията трябва да предприеме реални положителни мерки за справяне с положението. Полша е своего рода буферна зона за Европейския съюз и трябва да получи подкрепа. Тя не може да се справи сама с проблема. Въпросът ми към господин комисарът е, комисията в края на кращата ще предприеме ли някакви мерки, за да направи така, че цените да бъдат адекватни? Hvala lijepa господине председниче, е, Следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Бих искал изцяло да подкрепя комисията по селско стопанство, която ви отправя този въпрос. Фермерите в Европейския съюз и свиневъдния сектор са в криза. Тази криза за бъдеще може да се задълбочи. Планираме да отворим складовете и да разпродадем месото през лятото. Въпросът обаче е дали това е най-удачният период. дали средствата, които са предопределени за фермерите, действително ще стигнат до тях. Приканвам ви да засилите програмите за помощ за частно складиране, защото тези фермери, които нямат тази възможност, са обект на манипулация от страна на купувачите. Същото се отнася за продавачите на плодове и зеленчуци. Присъединявам се към искането на някои колеги за разширяване на европейския пазар и за санкции на тези държави, които внасят по-ефтино месо. Акум, дамна депутат. Благодаря ви. Аз думата има госпожа Мария Грапини. За една минута. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, ценовата криза в европе... сектор на европейско свиновътство ви добре позната. Натиска върху цените ще доведе до намаляване на броя на свиневъдите в Европа. Смятам, че не липсва дългосрочна стратегия. Смятам, че Европейския съюз трябва да съблюдава за добро равновесие между предлагане и търсене, когато има външни фактори, които се отразяват на сектора, като в случая с руското ембарго. Какво правим в рамките на ОСП за отваряне на пазарите на трети страни извън Европейския съюз. Уважаеми господин комисар, предвид вашият ресор, може би ще ни дадете малко повече информация по отношение на руското ембарго. Комисарият а, по селското стопанство отсъства днешния дебат, което наистина е много жалко. Много говорим за последиците от кризата в момента, но трябва да помислим за дългосрочните последици, тъй като се губят работни места, господин комисар. Губят се работни места в сектора на свидетелството. Какво смятате да направите, за да сложите край на място на тази криза. Благодаря ви. Думата има господин Скрипек за една минута. Председajúci, Európska уния bola vždy hrdá na kvalitu poľnohospodárskej produkcie, Подстиве... Благодаря. Ние се гордеем с качеството на селско-стопанската продукция в Европейския съюз, но настоящата криза реално ни затруднява поради ембаркото към Русия понасяме загуби, а наш дълг е да помагаме на земеделските стопани. Затова трябва да има компенсации за производителите, подкрепа за възможностите за складиране и търсене на трети пазари. При нас съществуват субсидии, но примерно в Словакия производителите се намират в изключително тежко положение. Те не са конкурентно способни и трябва да се търси много добро решение на тази толкова тежка криза. Господин Шикерски, моля бързо. целем коментажи. Комисар... Благодаря ви. Няколко кратки коментара. Комисаря Хоган е в Полша по покана на нашия министър на земеделието. Това, че водим днешната дискусия днес, се дължи на решение на Европейския парламент. И не можехме да знаем, че господин Хоган няма да е тук. Сега обаче се радваме на присъствието на господин Хан. И това е така, защото бяха изказани сериозни опасения във връзка с руското ембарго. Дами и господа, на европейския пазар потреблението на свинско месо намалява – Навсякъде в медиите виждаме статии и репортажи, които ни казват, че консумацията на свинско месо не е добра за здравето. Ако искаме да победим в тази игра, Ще трябва да повишим индустриализацията, което означава, че е много трудно дребните свиневъди да останат в бизнеса. Но е по-важно да мислим за европейския пазар като такъв. Благодаря, комисаря Хан. herr präsident meine damen und äh, herren! vielen dank und auch Уважаеми господин председател, дами и господа, благодаря ви за днешното разискване. Благодаря ви и, че обяснихте защо отсъства комисарят Хоган. Но името на цялата комисия мога да ви уверя, че трудностите на сектора на свиновътството се възприемат много сериозно и а, комисарят Хоган ще се спре на следващото заседание на колегиума на трудностите в сектора на селското спанство, в частност свиноведния сектор. Предвидена е правна рамка в рамките на ОСП и Европейската комисия се възползва от тази правна рамка. За да имаме сетилно селско стопанство, трябва да имаме преди всичко добро производство, но не бива и да забравяме, че след поредица от реформи ОСП се превърна в сектор, който е обърнат към пазара. И всички искахме това. Европейския парламент винаги е приветствал този принцип, тъй като селското панство, което произвежда без връзка с пазара, не е в интерес на никого. Но една от селското което е увързано с пазара, очевидно е засегнат и от тенденциите на пазара. И това се усеща особено силно в случай на криза но същото се случва най-редовно и при нормални обстоятелства. И ако се опитаме да отрешем тези проблеми в тези промени в структурата, просто сме неоткровенни. А по, в, в конкретни случаи с сектора на свиневътството Европейската комисия ще използва полето за действия, които които са им предоставили Европейската, Европейска съвет и Европейският парламент възоснова на договорената обща стопанска политика. А тъй като някои от вас споменаха ресора, за който аз отговарям, мога да ви кажа, че представителите на Европейският парламент, които се изказаха днес тук, И предвид обстоятелствата в източна Украина, докато които станахме свидетели наблизо. Аз лично съм доста оптимистично настроен и далеч не съм единственият. Надявам се да не греша с моят оптимизъм и ако действително имам основателни причини за него, най-вероятно бъдещото развитие ще се отрази добре и на селското стопанство. Много ви благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата. Протоколите от днешното заседание